въжи и за водата. През последните дни започнахме събиране на подписи с цел провеждане на референдум, свързан с водата и получихме голяма подкрепа. Уважаеми колеги, току-що разбрах, че ще има леко закъснение от страна на вице-президента Байден между 10 и 15 минути, така че можем да продължим с обяснение на а, вашите вотове. Сега имам едно съобщение. Бих искал да пожелая добре дошъл на полската делегация. Чешката. Чешка. Ние ви благодарим, че сте тук в рамките на междупарламентарния диалог. В момента е сред нас и делегация на Марокканския парламент. мароканските депутати са тук на работно посещение в Европейския парламент в рамките на е, диалог в JPC. Съпредседателите са председатели на този орган е госпожа Мубарака. И господин Панцери, член на Европейския парламент. Европейския парламент отбелязва с задоволство, че отношенията между Европейски съюз и Марокко са отлични. И ще е, съвършат с приемането на документ, който ще даде на Марокко статут на е, по-привилегирована страна. Преговорите се водат в области от взаимен интерес. Ние имаме едно много ползотворно сътрудничество и това наистина спомага за още по-тясни и добри връзки между нашите два парламента. А сега преминаваме към следващата точка и обяснение на вотовете. Става дума за е, минни технологии и цианит. На списъка ми е записан господин Месаруш. Благодаря ви. Бих искал да ви помоля да разширите забраната за